Председателят. So, colleagues, let me to resume our after... Колеги, колеги, подновяваме работа. Имаме тук протоколът от вчера. Той е раздаден. Има ли възражения? Няма възражения. Смятаме, че протоколът е одобрен.